Госпожи и господа, моля заемете местата си, за да... Моля заемете местата си. Моля още веднъж, припомням на всички, че трябва да открием заседанието, така че бъдете любезни, заемете местата си. Die Sitzung ist eröffnet. Откривам заседанието. От господин Голниш имаме въпрос, процедурен. Господин Голниш. Микрофона ми не работи, господин председател. Не мога да направя изказване. Благодаря за думата по точка 118 от правилника във връзка с изслушването в комисията на кандидата за комисар. Ние бяхме в комисията по външни отношения по дискриминаторна мярка, която противоречи на правилника, независимите депутати не получиха думата, но член 118 на регламента ни препраща към друга точка според която ако групите са компетентни да организират дискусията, времето за изказване се разделя в съответствие с 162 член и независимите имат право на изказване. Става дума за дискриминационна мярка и се надявам, че това няма да е, се превърне в закономерност е, по време на работата на този мандат. Благодаря, че поставихте въпроса. Ще, разгледа, ще го разгледаме и ще получите отговор. Благодаря, госпожи и господа. Преди да пристъпим към дневния ред на нашето заседание, първо, искам да привлека вниманието ви, само за секунда, моля, е, наистина за кратко, към една колежка, която е, седи от моя гледна точка горе вляво е, която от десетилетия се е грижила за безпроблемния е, ход на нашите заседания. Е, госпожа Дансен за последен път присъства на нашето заседание. Вие се работихте много години за нас, организирахте прекрасно пленарните заседания